ще бъде е, първо е, програма за пригодност и резултатност на здравната рамка, ще бъде представена от госпожа Кауфман е, в рамките на 4 минути. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, е, за е, съобщението на комисията от 2014 за Рефит всъщност е повод за нашата работа по този въпрос. От тогава, за съжаление обаче, доста време бе пропуснато и нищо не се направи. От 2012 съществува Рефит. В последните години комисията излезе с един цял пакет за по-добро за пригодност и по-добро управление и е, който очаква съгласието на, е, на, трилоги, на е, трите институции. И разбира се, в този програма се отразява съвместната работа на трите институции. Да ви кажат къде се намираме в работата си по нея. Някои аспекти бяха приятели с голямо мнозинство в тази връзка. Хубавото е, че Франц Тимер Тимерманс, заместник председател на комисията, е, се взе сериозно с е, този въпрос. Е, това изпраща важен политически сигнал към европейските граждани, които гледат на нашия съюз като твърде бюрократичен. Те очакват това да се промени. В доклада се подчертава съвсем основателно, че в в европейското законодателство не става дума за това да има повече или по-малко закони, а за тяхното, каче, за тяхното, количество, за тяхното качество. Извинете. И е, е, би трябвало във всичко това да се стремим към по-малко бюрокрация, е, която е, е фактор за укрепване на общия пазар. Диалогът с гражданите и социалните партньори, с заинтересованите страни, е, с гражданското общество допринася за това, че европейското законодателство, за това европейското законодателство бъде по-прозрачно и последователно. В крайна сметка комисията в консултация с е, би трябвало да вземе предвид е, всички е, мненията на всички заинтересовани страни. Е, когато е, се, е, би трябвало да се следят и коментарите на страницата на комисията в нейните нови, нейните нови рубрики, а именно изкажете своето мнение, би трябвало да се те първа провери, предстои да се провери качеството на, на рефит, но разбира се, парламента ще следи отблизо е, тази е, работата по тази програма. Кой какво ще прави в е, това отношение е въпрос, който много силно ни занимава в този парламент. До сега е, комисията, е, е, която отговаря за тези въпроси, не излезе с обвързващо становище по въпроса, но комисията в крайна сметка трябва да вземе решение и да поеме политическата отговорност колкото съгласието с социалните партньори, разбира се, това е важен момент.

Важен момент от тази програма е намаляване на административното бреме за предприятията, особено малките и средни предприятия. Наистина законодателство на Европейския съюз би трябвало да се фокусира върху това да намали производствените разходи на предприятията в смисъл да не ги чрез съкръщаване на, на, и намаляване на бюрокрацията. Е, защото е, всичко това е, обратното би довело до фрагментиране на вътрешния пазар. И накрая парламента по Рефит ще продължи да следи нещата отблизо и аз благодаря на колегите за доброто взаимодействие и работа в комисията. Разбира се, благодаря и на докладчите в Сянка за тяхното за сътрудничество. Благодаря. Сега веднага минаваме на спонтанни е, изказвания. Ангелика Ниблер има думата за една минута. Скъпи колеги, госпожо докладчик, Бих искала съвсем накратко да кажа, че тази програма РИФИТ е нещо добро и поздравям комисията за това, че предлага нещо е, важно. Тя оттегли някои конкретни предложения от комисията, на комисията Юнкер. Е, сега е, в парламента ние от години е, се опитваме да променим законодателството по начин, по така че да се прави обикновено след една адекватна преценка на, на въздействието, ефекта от актовете, които ще се приемат. Тази в нашата група ние държим на независим, независим контрол, независима е, комисия за контрол на е, законодателната дейност. Това се наблюдава в е, Германия, в Великобритания, в Нидерландия. Това, което комисията предлага сега обаче е една стъпка назад и аз бих помолила да остане сегашното положение. Госпожо Нибля, благодаря. Сега Негреско една, година, една минута domnule președinte și eu vreau să încep prin a felicita. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя докладчика за този документ. Правилното регулиране чрез програмата РЕФИТ е от голямо значение, тъй като процесът на приемане на актове трябва да бъде по-прозрачен. Като се има предвид портфейлът на първия заместник председател на комисията, този дебат е от огромно значение. Растящата бюрокрация изисква да засилим диалога с гражданите, да засилим ролята на комитета на регионите, както и на економическия и социален комитет. Всичко това се споменава в доклада. Аз приветствам удължаването на периода за обществено допитване на, до 12 седмици преди и след приемането на съответния нормативен акт. Това е важно както за приемането на съответните актове от държавите членки, така и за това гражданите да могат да разберат какво законодателство се приема. Благодаря. Благодаря сега колегата Нотис Мария. За една минута. Благодаря, председателю. Като професор по европейско право в университета в Крит винаги съм казвал колко е важна Европейската комисия. Европейската комисия разполага с необходимия инструментариум, така, щото нашето законодателство, изготвено тук, да бъде приложено на практика. Тези инструменти обаче трябва да бъдат подобрени. Европейската комисия обаче не си върши добре работата, като гледам какво прави в Гърция е, заедно с тройката. Там има и други интереси. Там са интересите на кредиторите, тези, които се защитават. Последните месеци тройката иска реформи на пенсионната система, иска и урязването на различни осигуровки за работниците. Може ли Европейската комисия изобщо да си позволи да се бърка там? Според мен няма право. Също се отнася на данъчната полит... за данъчната политика наложена на Гърция. Като член на тройката вие работите извън правилата си. Хвала лепо, господине председавайчи. Е, си сме potpuno свестни тога, да... Е Благодаря, господин председател. Сам Европейският съюз е свръхбюрократизиран Господин Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, вече говори за това. Всъщност той е засягал този проблем нееднократно. Какво правим обаче за упростяване на процедурите и за яснота на нашите законодателни актове? Яснота за гражданите имам предвид. Те са в известен смисъл клиенти на Европейския съюз. Ние много ги затрудняваме, много затрудняваме и малките и средните предприятия. А какво да кажем за различните механизми на финансиране чрез Европейския съюз? За тях съществуват хиляди и хиляди правила, отчасти необходими, но неясни за тези, които ги използват. От тук и моят призив за по-нататъчно упростяване. <clears throat> Господин Новаков има думата а, Идеята на тази програма е да предпазва. Имахме над 200 действия, имаше спестявания за бизнеса и за хората, което е прекрасно. Това предложение за резолюция обаче не покрива много очевидни неща. Идеята е да упростяваме, нали така? Основните документи обаче са 65. Вече не изглежда толкова просто, нито е лесно за ползване. Работната програма на комисията за 16-та година включва 40 инициативи, но не голямата част от тях са свързани с намаляване на на административната тежест за бенефициарите на европейското финансиране. Регионалните инвестиции посредством бюджета на Съюза за периода 14-20 година възлиза на 215 милиарда евро. Милиарди от тези милиарди а, отиват а, за бюрократични разходи. Имаме подаване на заявление, управление и така нататък. През ноември 15 година 92% от депутатите тук са гласували за резолюция за намаляване на административната тежест. Но много малка част от приоритетите са приложени. Е, подкрепям Европейската комисия, но когато нещата не върват по план, то тогава а, е, трябва да има конкретни действия. Благодаря. Благодаря. Сега комисията има думата. Госпожа комисар Юрова, заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря на госпожа Кауфман за доклада по Рефит. Заключенията в доклада са наистина много насърчителни за комисията да работи в тази насока. За мен лично също така ефективно законодателство, е, чието законодателство на Европейския съюз ще намали разходите за изпълнение, приложение от страна на държавите членки, е, ще се изпълнява по-добре, прилага по-добре, а това е именно задача на всички европейски институти. Успехът ни в това отношение ще допринесе за растеж, е, разкриване на работни места и ще е, така помогне за, е, като средство против разочарованието от Европейския съюз. Тази е, програма е отразена в е, институционалната програма за по-добро е, законотворчество, която одобрихте на 8 март. Докладът, който обсъждаме днес, е от преди, датира от преди това споразумение. Така че много от въпросите, които поставя, вече са решени помежду ни. Комисията прие пакета за по-добро регулиране на 19 май 2015 година с оглед е, да се постигне по-ефективно, по-работещо е, е, законодателна регулаторна среда за бизнеса и за други заинтересовани страни. Пакета включва няколко мерки. Нов, нов табло, така да се каже, за проследяване на, на регулаторната рамка. Там ясно са, изразе, са отразени съответните прерогативи и комисията има допълнителни прерогативи, свързани с последващите оценки. Целта е по-добро регулиране в целия цикъл, планиране, оценка на въздействието, проекто законодателство, прилагане, мониторинг и оценка, както и консултации с заинтересованите страни. За пръв път такава цялостна, на, на, такива цялостни насоки са изготвени от комисията. Новата, нова платформа REFIT е създадена и е, първото ни заседание ще се състои в, през януари. Надявам се, че първите... Е, се проведе, изнете през януари, така че се надявам първите данните резултати да дойдат през лятото. Резолюцията за по-добро законотворчество е, маркира редица добри постижения по актовете за изпъл... по изпълнение и делегация информация, предложения подход би трябвало да засили и е, ускори бъдещите, е, е, помогне за е, бъдещите дискусии между комисията и заинтересованите страни да помогне е, на заинтересованите страни да се запознаят с съответните текстове преди тяхното приемане. Ново многогодишно програмиране и между институционално споразумение. Това, те предвиждат интензивно сътрудничество с институциите и залагане на приоритети в годишните и многогодишни програми, както и набелязване на приоритетните досиета във връзка с законодателната процедура. По законодателната пригодност всеки нов акт ще е, е, казва как ще се проследява и оценява приложение изпълнението му в бъдеще, за да можем да проверяваме доколко е, е, функционира е, това. Това ще доведе и до упростяване съществуващото законодателство, както и облегчаване на ненужното регулаторно бреме, без разбира се да подкопава важните ни социални и екологични цели по прозрачността в някои случаи работата с съвместната работа с институциите за общи информационни технологични платформи по отношение на делегираните актове и е, процедурата за вземане на решение ще помогнат да се отвори е, процеса на вземане на решение е, за обществеността и тяхната преценка Целта е, ние ще направим всичко възможно това споразумение да се е, започне да се прилага на време, за да гарантираме има дори по-добро законодателство за гражданите. Благодаря, госпожо председател. Е, с това приключваме дискусията по този въпрос. Е, утре ще гласуваме по темата. Сега, по, е, имате процедурен въпрос ли по дневния ред? Да. Да, бих искала да да е, изразя недоволство е, връзка с отношението към моята група. Поискахме е, две сини карти и два пъти поискахме думата в спонтанните изказвания тази сутрин. Е, ние, е, е днес е по-рано вие не ни дадахте такава възможност. Вижте, е, понякога има 15-18 е, е, въпроси, спонтанни въпроси. Е, наистина, па, е, трябва да по-големите групи получават по две, малките понякога не получават възможност, не получават възможност нито за една. Е, така е на практика. Никого не дискриминираме. Сега стигаме до точката, кратка